Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Моля да заемете местата си. Welcome. Добре дошли на учредителното заседание на Комисията по развитието. В съответствие 41 на правилника аз ще ръководя заседанието до избора на председател. Искам да кажа здравейте на всички приятели, които бяха преизбрани, с които работихме в продължение на дълги години и които участваха в работата на тази комисия в предходния мандат, както и да приветствам с добре дошли всички колеги, които се присъединяват към тази комисия за пръв път. Това е много интересна комисия. Ние работим, за да променим и подобрим живота на хората, които са доста отдалечени понякога от тук и без наша помощ. Те няма да бъдат в добро здраве или пък няма да имат достатъчно храна. За това струваме се, че ще бъде много интересна работата на всички ни в тази комисия. Ние разполагаме с малко време за това заседание, за това обявявам заседанието за открито. Както знаете, основната цел на заседанието е, е да се избере бюро. Първо да изберем председател, и четирима заместник-председатели. Най-напред ще изберем председателят, след което ще преминем към избора на четиримата му заместници. Получих от политическите групи списък с имената на заместници, които ще участват в гласуването. Те са господин Демера за господин Бекариер от НП, господин Косо за господин Шоплин от НП, господин Хейс, Хейс за господин Штия от НП и господин Рубик за господин Преда, също от НП. Госпожа Той за госпожа Еван от е, социалистите, Линда Макеван ще закъснее, тя пътува с Евростар, надявам се да успее да стигне на време госпожа Брент за Ани Ленц от социалистите, господин Прицки за господин Гереро от социалистите, господин Маско за господин Силва Перера от социалистите, господин Лук за господин Секорски от социалистите, госпожа Лозинг за господин Корнус от ГУЕ. Ако има някаква промяна в списъка, моля да ме информирате за това сега, преди да преминем. So, let's proceed to... Добре, нека да преминем към избор на председател на комисията. Кворумът And we have more... Необходимо да има 7 души за да е валиден. Ние имаме повече. И така, нека да преминем към избора на председател. От името на моята група, групата на социалистите и демократите, предлагам за председател на комисията госпожа Линда Макеван. Тя е- от дълги години работи, тя има нужния опит, за да бъде отличен председател. Тя работи по въпросите на промените на климата, правата на жените, също развиващите се страни. Тя също работи в много добро сътрудничество с останалите в парламента и ще продължи да го прави в бъдеще. Има ли други политически групи, които имат различна кандидатура. Не. От името на госпожа Макевен. Можете ли да кажете дали е съгласна за номинирането й? Получих мандат от Линда, тъй като тя закъснява да каже, че тя приема номинацията тя е попълнила декларация за финансови интерес си, тя е пълноправен член на Комисията по развитието и е готова да поеме председателския пост. Тъй като имаме само една кандидатура за председател на Комисията по развитието, предлагам да изберем госпожа МакАвен с акламация. Thank you, colleagues. Благодаря. Линда Макевен е новият председател на Комисията по развитието на Европейския парламент. Тя беше току-що избрана с ръкопляскания. Аз ще й предам поздрави от ваше име, когато я видя. Сега на този трябваше да предам председателска като място на госпожа МакЕвен, но тя в момента не е тук, затова ще продължа и ще преминем към с гласуването на заместни председателите. Нека да напомня кой кого ще замества при гласуването. Надявам се, че не е необходимо да го чета отново. И така, нека да преминем към избора на заместник-председателите, започвайки с първия заместник-председател – моля за представяне на кандидатури за първи заместник-председател. Искам да предложа от името на НП за първи заместник-председател господин Морис Понга. Благодаря ви. Морис, съгласен ли сте да бъдете номиниран. Да. Трябва да бъдете пълноправен член на комисията, да сте попълнили декларация за финансовите а, ви интереси. Това е предварително условие, това е направено. И тъй като имаме само един кандидат за първи заместник председател предлагам да изберем господин Понга с акламация. А? Madam Chairman. Thank you, National Parliament. Um, Благодаря, колеги. Съжалявам, че дойдох в последната минута. Евростар закъсня, така че много от колегите, които пътуваха с Евростар, току-що пристигнаха. Радвам се, че бях номинирана и избрана за председател на комисията. Предстои ни много важна работа през следващите години през 2015 ще се разгледат въпросите, свързани с целите за развитие на хилядолетието. Престои ни много работа. Но днес не сме тук, за да изнасяме речи, за да изберем заместник председателите и ще преминем към номинирането на втория заместник председател на комисията. Моля за представяне на кандидатури. Господин Гьоренс. благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя за това, че поехте поста председател на нашата комисия и се надявам. Искам да предложа Павло Ванулин за втори заместник председател има ли друга политическа група, която да предложи друг кандидат? Господин Войнен, приемате ли номинацията? Да, госпожо. Искам да ви припомня, че вие трябва да сте пълноправен член на комисията да сте попълнили декларация за финансовите си интереси. Изпълнили ли сте тези условия? Да, госпожо председател. Благодаря. В такъв случай, колеги, имаме само един номиниран кандидат за втори заместни председател на комисията. Предлагам да го изберем с акламация. And can I now ask you as well? Моля да дойдете тук и да вземете мястото си в президиума. Okay. We now move to election. Преминаваме към избора на трети заместник председател. Моля за представяне на кандидатури. От името на ГУЕ искам да предложа Костас Кристогонос, който има пълната подкрепа на нашата парламентарна група. Благодаря. Има ли други номинации от други политически групи? Не. Господин Кристогонос, той не е днес в залата, но той прие номинацията си в писмен вид потвърди, че е изпълнил условията, той е пълноправен член на комисията и е попълнил декларация за финансовите си интереси. Можем да го изберем а, с акламация като трети заместник председател. So now we move... Сега трябва да изберем четвъртия заместник председател моля за представяне на кандидатури. Господин Лука. От ЕКР номинирам господин Дева. Има ли друга политическа група, която желая да излъчи кандидат? Господин Дева, къде сте? Приемате ли тази номинация? Да. Изпълнили сте условията да сте пълноправен член на комисията и да сте попълнили декларация за финансовите си интереси. Да, имаме само един кандидат. Може ли отново с акламация да изберем господин Дел? Well? Искам да го благодаря, да му благодаря за това, че беше председателстващ това заседание в началото. Той е депутат вече три мандата Радвам се, че сте сред нас. С това приключваме номинирането и избора на заместник-председатели. Третата точка е графика за заседанията ни през останалата част на 2014 година. Искам да кажа на новите колеги, че следващото заседание ще бъде на 22 юли от 15 часа. Все още не знаем в коя зала. Понякога се налага да провеждаме допълнителни заседания. Често това става в Страсбург в понеделник вечерта или в четвъртък сутринта, но вие ще получавате тази информация от секретарията своевременно. Вие разполагате с графика за планираните заседания за есента и по-късно и за първата част на 2015. Съгласни ли сте с този график за 2014 година? Няма проблеми. Благодаря ви. Моля да ги отбележите в своите календари. Искам също да ви напомня, че на 22 юли ще е следващото ни заседание, както казах. За новите колеги искам да кажа, че ще получавате информация за тези заседания. Цялата документация ще бъде на разположение на интернет страницата ни. Секретарията е на ваше разположение. Те ще ви оказват подкрепа, но не се колебайте да задавате въпроси. Понякога ако не знаете нещо, е по-добре да се обърнете към хора, които са запознати. И така, следващата ни среща е на 22 юли. Сега обявявам днешното ни заседание за закрито. Отново искам да се извиня за закъснението. През следващите дни, на следващото ни заседание, ще имаме възможност да се представим един на друг. Благодаря ви за вниманието.